Council. Good afternoon. I think we... Добър ден! Смятам, че можем да започнем с втората част от заседанието на Комисията за правата на човека. Заседанието ще е съвместно с Комисията за правата на жените. Колегата Густавсон е тук и винаги е полезно заедно да работим по конкретни нарушения на правата на човека и да обсъдим днес темата за качественото образование за момичетата. Също така и въпроса с насилствените бракове. Понякога в този тема излиза на дневен наред, когато имаме бруталност и брутално отношение, но нашия интерес е далеч по сериозен. През 2007 година парламента прие декларация в подкрепа на Международния ден, посветен на младите момичета не, освен това, е учредил през октомври месец международен такъв ден и хубаво да имаме такива дни, но е хубаво да напомняме и на правителствата, организациите и отделните граждани, че има такъв такъв проблем, за да можем да го преодолеем. Имаме и целите на хилядолетието и Една от тях е до 2015 година всички деца, момчета и момичета да могат да завършат началното си образование. Огромно предизвикателство. И би било хубаво да достигнем тази цел. Имаме и насоките на Европейския съюз срещу насилието срещу жени и момичета както и усилията за предотвратяване на ранната женитба и насилствените бракове. Това е стратегическата рамка на Европейския съюз и плана за действие, прияти миналия декември. В него точка 20 предвижда мерки за предотвратяване на насилствените бракове, които засягат деца. Така че имаме много резолюции, много декларации, които изискват от нас да засилим работата си. Ще дам думата на нашите лектори, но първо на господин Густавсон за няколко думи. Благодаря, госпожо Лофилер и е, съвместно с подкомисията за правата на човека организираме е, тези разисквания. Благодаря на всички докладчици, които ще се присъединят към нас. Подкрепяме, подкрепям всичко, което бе казано от председателя. Важно е да бъде въведен този е, ден ден, 11 октомври, деня на младите момичета, за да сме наясно с правата които те имат и да допренесем за по-добрата информираност относно положението на младите жени. Всички, мисля, сме на едно мнение, че повешената осведоменост не е достатъчно да се борим срещу насилието, дискриминацията в цял свят. Европейският съюз ясно е определил приоритетите си и целевите действия. С нетърпение чакаме да чуем какво ще кажат докладчиците за свършеното в тази област. Подпомагането на момичетата, да могат те да ходят на училище и така да се борим срещу неграмотността е изключително важна цел, но и момчетата и момичетата би трябвало да имат равни права, за да могат да се включат в системата на качественото образование – Образование означава по-добри възможности да станете економически независими и е отрешаващо значение, тъй като основополагащо условие е да можете да правите избор в живота. Госпожа Локбилер спомена точка 20 в стратегическата рамка и плана за действие на Европейския съюз във връзка с правата на човека. Европейския съюз ясно казва, че са необходими целенасочени действия за предотвратяване на ранните и насилствени бракове. Тези действия са предвидени за повишаване ефективността на усилията на Европейския съюз и държавите членки и институциите за защита на правата на човека, то е и на мъжените, и на жените, и на момичетата и момчетата. Следователно, действие номер 20 трябва да е на предно място сред нашите усилия за изкореняване на ранните бракове в цял свят, осигуряване на достъп до качествено образование. Това са първите превентивни мерки за постигане на крайната цел. Няма много да говоря. В заключение само ще кажа, че за да останат момичетата в образователната е, система, трябва да бъдат постигнати няколко е, цели. Мерки срещу проституцията и трафика – на момичета под 16 годишна възраст. Така че ако тези момичета останат в училище, ще допринесем за предотвратяване и на това нарушение. Благодаря. Подчертахте колко важно е всички момичета да могат да завършат образованието си. Това би било важно за цялото ни общество. Имаме гости лектора, доктор Елен Унтерхайтер, която е преподавател по професор по педагогика в Института по образователни въпроси към Лондонския университет. Освен това, с нас е госпожа Карен Шро, която е председател на организацията План за защита правата на детето, приоритет в дейността на Европейската служба за външна дейност. Тази организация подготви един доклад, който се нарича Защото съм момиче. И там се съдържат много идеи, които ще ни бъдат представени. Освен това, с нас е и госпожа Лила Питърс. Тя е старши консултант в Брюкселското представителство на УНИЦЕФ. Займала е различни висши длъжности в различни страни като служител на УНИЦЕФ, преди да дойде в Брюксел – за последно е работила за, за УНИЦЕФ в Бангладеш и отговаряла за програми за защита на децата от сексуална експлоатация. Благодари ми, че е с нас. И освен това с нас е госпожа Живка Петкова, която е от службата за външна дейност, която ще ни осведоми какво прави и тази служба. И ще започнем с госпожа Унтерхалтер. Thank you very much. Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря за поканата да говоря пред вас. Големи подобрения настъпиха в възможностите за достъп до училищната мрежа за момичетата и момчетата. Но правото на образование не означава само увеличаване на достъпа и цифрите. Голям брой деца остават извън училището посещават нередовно и научават почти нищо. А за момичетата този общ проблем за качеството на работата, как им се говори, как образователната система е управлявана, е особено усложнена от въпроси, свързани с неравноправието на половете. Преобладаващите норми означават, че училищата не правят достатъчно за да развият предизвикателствата а, в контекста на динамиката, свързана с а, половете и преодоляване на различията. Училищата много често не правят достатъчното, достатъчно за да оповестят свободните места, не използват съответната академична програма нито пък отношението на учителите или онова, което става в класната стая. Не надграждат над училищната култура, така че да предизвикат неравенството на половете и да изградят едно отношение към а, у самите момчета спрямо въпросите за неравенството на половете. Ще се спра на три области пред вас, които дават, унагледяват всичко това. Искам да подчертая колко важно е качественото образование да означава дълго време прекарано в училище, най-малко 9 години. И важността на това произхожда от проучвания, които са направени в две африкански държави. Това е едно проучване, поръчено от една а, институция а, и е включвало 82 училища в Нигерия и 72 в а, Танзания. И ние огледахме резултатите а, на работата с момичетата за насърчаване на техните права, както и с учителите за даване подкрепа на качественото образование. Проучването а, установи, че момичетата, които посещават 8-9 години училище, са много по-уверени след като завършат и имат по-голяма способност да изискват спазването на правото на образование и да посрещат предизвикателствата и да се борят с насилието срещу жените. И докато и всичко това означава, че докато а, а, все по-голям брой момичета се очаква да останат в училище в глобален мащаб, в резултат от цялата тази работа, нещо от което ние сме оправдано а, горди, защото много хора работят в тази област, цифрите за разширяването на образованието показва драматични вариации, особено за най-бедните. Доклада на ЮНЕСКО за 2012 година за глобалния мониторинг показва, че в 9 държави в света, където има добри проценти на завършване на а, начално образование, Тоест, там хората имат, е, младите хора имат достъп е, до 9 годишно обучение. Момичета от най-низката класа, от най-бедните семейства, най-ощетената е, категория – там процентите са шокиращи. Например, в Етиопия, Мозамбик, 40% от момичетата от най-богатите семейства завършват 9 годишно обучение, а само 1% от момичетата от най-бедните кръгове завършват. В а, а, Турция цифрите са 90% за богатите и 30% за бедните. Така че в много държави, за които имаме данни, са подобни кривите по отношение на това, а, какви постижения имат момичетата в, по литература, по математики. А, богатите имат висок успех, бедните нисък успех. Всичко това е свързано с начина по който качественото образование е така несправедливо, неравноправно. в момента това имаме, това е положението. И то ми посочва важността на намесата и борбата с неравенството на половете. За съжаление, в момента има, наблюдаваме една значима тишина. Три са инициативите в рамките на глобалните дискусии. Една е на а, генералния секретар на ОНЕ е, образователна инициатива. Втората е за е, разработване на метричност в образованието и обучението, е, пак базиране, базиране в Вашингтон. И третото е дискусии в рамките на периода до 2015 година. И във всички тях се признава, че качеството е изключително важно – но се мълчи относно равенството на половете и необходимостта да се повдигне този въпрос в контекста на това какво качественото образование би означало за девойките. А по отношение на политиката, ще се спре на втората си област, която ще засегна. Когато се анализират постиженията на момичетата в училището, се вижда, че едва ли има повишаване на степента на помощта за развиващите се страни по отношение на в контекста на човешките права. В 1997 година цифрата е била 8% от всички, които са били в системата на образованието. А в 2009-2010 увеличение с едва 5% най-голямата помощ отива или в, начал, в началното образование около 40% или на образованието, което следва завършването на средно образование. Там също е 40%. 46, коригира се ораторката, в началото, а 40 на образованието след средната степен. А, и прехода към пубертета, в който е много важно момичетата да останат в училище, за да имат повече шансове и да увеличат капацитета да си, да си защитават правата. И това ме довежда до третата ми област, която госпожа председателката спомена, а, а именно политиката срещу ранните и а, насилствените бракове. А, международната политика е доста значима в рамките на а, политиката за защита на децата, но всъщност тези препоръки трябва да бъдат прехвърлени в практиката, претворени на практика. Това е доста трудно и изисква големи усилия от всички заангажирани. Ще ви дам пример от Нигерия. В някои от северните области средната възраст на женитба е под 16. А в много от северните щати на Нигерия отказаха да приемат законодателство срещу ранните бракове, независимо от конвенцията за закрила на детето, изискванията да а, транспонират това законодателство в собственото си. В е, много от научно-изследователските работи и проучвания в областта на е, образованието е доказано, че по-дългото оставане в училище предотвратява ранните е, бракове. Т.е. образованието е силен фактор срещу тях. Но сега съвременните глобални тенденции така да се каже, подрамват тези положителни тенденции, установени в научно-изследователската дейност. Имаме данни от Нигерия, Танзания. Тези, които бяха запитани в анкетите, отговариха, че в резултат от сушата и глобалното затопляне и необходимостта да се променят условията за отглеждане на глава, на животни, е свързано с напускането на училище на голям брой момичета и ранният брак. Друг един доклад, базиран на неодавнашни данни, казва, че а, миграцията на пазара на труда и също може да влияе върху ранният брак, защото момичетата получават по този начин пари, когато влизат в такава сделка по време на ранната женитба. Девет години качествено, качествено образование за момичетата наистина влияе върху намаляване на преждевременните бракове. Достъпа до начално училище в последните години се разшири. Правото на образование понякога обаче се тълкува твърде тясно. Недостатъчно внимание и финансиране се отпуска, а пък а и съществуващите дискриминационни норми по отношение на половите различия също преобладават в семействата. И ранния брак на много от семействата се струва едно подходящо решение. И не става дума само за неграмотността, но и а, подрамването на други права, които са свързани с ограничаване на културното и политическото участие. В този контекст, контекст аз приветствам вашия интерес и се надявам, че ще се присъедините към нашите действия с цел промяна. Благодаря. Давам думата на госпожа Карен Шръх, завеждаща служба на Европейския съюз. Благодаря, благодаря за поканата от името на организацията План е ЕС. Много сме доволни, че продължава работата, която започнахме преди години Нека сега да ви представя организацията План. Работим в много страни, 17 страни е, в света и определено сме на мнение, че положението на децата, на момичета по-точно ще се промени само с е, радикални промени. Обхващаме около 400 хиляди момичета в работата си и се опитваме да базираме действията си в системата на образованието, както всъщност каза и прежде говорившата. съгласни сме, разбира се, че 9 годишно образование е едно от възможните решения. Надяваме се обаче, че ще можем да се задълбочим а, и да докажем, че не е въпроса до количеството добро е години, а и до качеството на образованието, което те получават и което после им дава възможност да се реализират в обществото. Какво има, от какво има нужда едно младо момиче, за да премине от началния към следващия курс на обучение, прогимназиалното образование където всъщност се придобиват важните умения за живота и за действията в обществото. Тоест, много от а, нашата дейност е свързана формално и неформално с, с тези аспекти на образованието, минаването от началното към средното образование. И процесът, който се състои в преодоляването на тази бариера, която пречи на момичетата да минат от единия етап в другия. Разбира се, една от причините е бедността, тъй като средното образование е по-скъпо от началното. Не, не винаги се намира училище, което приема момичетата и за втория цикъл на образование. Също така чухме от Елейн за държавите, които са цитирани най-често, като Африка и Юго-Источна Азия. Там проблемът е най-силно изразен в Източна Европа, в Централна Азия, Централна Америка, например. Неща, нещата не са по-розови. 3% са насилствените бракове в Нигерия, но тази цифра се наблюдава и в Никарагуа. Там са 23%, но пак е свързано с бедността, нищетата и това, че се търси начин да бъдат извадени от бедността тези момичета, било той чрез такъв брак. Разбира се, и извънредните ситуации също играят своята роля момичетата, които напускат училище по-рано, са изложени, разбира се, на по-голям риск да бъдат принудени да се омъжат по-рано. Социалните традиционни норми и начини на поведение също не са за пренебрегване. Родителите смятат, че принуждавайки момичетата си да се омъжат рано, всъщност им правят услуга и това е в техните задължения и грижи. Даже смята, че колкото по-рано се омъжат, толкова по-добре и че по този начин всъщност ги предпазват от сексуално насилие. И им осигуряват добър живот. Даже ги вадят до известна степен от бедността, в която живеят с самите тях, с родителите им. Така наречената а, инициати... азиатска инициатива за борба против а, ранното, ранните бракове. Мога да ви разкажа случаи и да цитирам, например, 16 годишно момиче от Непал, което е омъжено вече от преди две години. Сабита ни разказа, че това е било по инициатива на баща и, и на брати и следователно е трябвало да изостави плановете си за учение. След сватбата веднага е забременяла и се е чувствала, бременността е била много тежка. Нещо, което всъщност съвсем не е за очудване, защото такива ранни бременности са наистина много рискове. Знаем, че забременяване на 15-16 годишна възраст е много по-рисково, отколкото ако майката, бъдещата майка е над 20 години. Това е Мина, друг момиче от Индия на 14 години на 13 годишна възраст е била, когато родителите й са и оповестили решението им да я омъжат. Нещо, което всъщност се, се случва само на нея, а и на много нейни връзнички. Тя обаче вече е знаела от училище за рисковете, което това предполага. Т.е. тя е пример за това какво може да се постигне, когато на младите хора, а и на техните родители се обяснява, провеждат се просветни кампании за правата на децата и за това как може да се разрешават такива конфликтни ситуации по пътя на преговорите, така да се каже. Това се увенча с успех в нашият конкретен случай и показва, унагледява как може да се постигне успешно разрешение на един такъв глобален проблем. Не може да се разреши да се изкорени изцяло, но може да се постигат малки победи. Тоест, ако успеете да внушите и да обясните на родителите за рисковете от ранния брак, от ранната бременност, за това колко е по-добре да останат в училище и да завършат образованието си, то родителите ви слушат детските организации, организациите работещи за правата на децата и на момичетата, по-конкретно имат огромна роля тук, защото освен това момичетата и момчетата се обучават и възпитават по различен начин в е, семействата. Например, родителите по повече слушат момчетата, отколкото момичета. Така че братята биха могли да се явяват адвокати на сестрите в едни такива конфликтни ситуации. Има, има начин, възможност момичетата да учат в прогимназията, има стипендии, т.е. има какво да направим и ние чрез финансиране, например, на програми свързани с, с средното образование или други различни ключови стратегии. Друга коя, такава стратегия, която мога да цитирам, е взаимодействието с правителство, с организации на гражданското общество, защото именно те имат влияние върху местното, местното гражданско общество альтернативи, економически такива, планира, планирането, за това в какви програми трябва да бъдат включени е един от арсенала средства, с които разполага организацията План. И накрая легализирането, узаконяването на всички тези мерки на борба против ранният брак няма достатъчно изследователска дейност в тази област, както говорихме преди малко Елейн и аз. В Сиера Леона, например, има такъв вид законодателство, така че там можем да почерпим примери за това как може да се използва в още по-голяма степен това съществуващо законодателство за постигането на целите, които преследваме ние. Знам, че ми изтича времето и минавам накрая към препоръките за това какви политики трябва да следва Европейският съюз качеството, както вече казах в началото, на средното образование трябва да бъдат поставени в най-главните приоритети, както и различни програми, насочени към равенството на права между момичета и момчета. Не бива, трябва, не бива единствено да контролираме изпълнението на програми и да участваме в тяхното създаване, в дизайна им още от самото начало. Има различни кампании с новаторско призвание – които вече работят заедно с съществуващи движения, организации, инициативи за защита правата на децата. Това, което бихме искали е Европейският съюз да се прояви в по-лидерски смисъл на международната сцена. И в, като заключение сме си поставили, искам да заявя, че сме си поставили датата 2015 година като крайна цел за постигането на тези наши цели. Съветът на Европа биха е, работи с нас в този смисъл, подготвят приемането на резолюция. И сега бях подготвила един филм за е, история на малийска двойка. Знам, че нямаме време, така че изоставих идея идеята, но това е посланието, с което искам да завърши, да кажа, че има какво да се направи. Благодаря. Thank you, Karen True. And now it's Madame... Благодаря на госпожа Шарон. Сега е госпожа Питърс от представителството на улица в Брюксел. First, let me thank uh, both. Най-напред, позволете ми да благодаря, че ме поканихте за този разговор, да ви поздравя за инициативата, която сте предприели. Смятам, че това е най-подходящия момент да Споделям тази дискусия отново в Европа. Ще бъда кратка. Имах намерение много неща да кажа. Не искам да повтарям вече казаното. Няма да разглеждаме тези данни подробно, но ми се ще да ги погледнем светлината на казаното от Карен. Женитбата на деца е световен проблем дори и тук в Европа. Следователно, Важно е Европейския съюз, когато се заеме с този въпрос, да не смята, че той е проблем само за третия свят. Той е проблем на целия свят. В известен смисъл засяга благоденствието на всички ни. Има такива практики в Южна Азия, но все по-често в Африка на юг от Сахара и Близкия изток. Защо? Това е един вид отговор на кризата. Днес момичетата в Сирия, за да оцелеят, имат един единствен избор да се омъжат. Там имаше най-висок процент завършили а, средно образование момичета, но в днешно време единствената защита за момичетата е женитбата. Така че високо ценим тази инициатива на парламента да се заеме с тематиката. На... Тук виждаме на този слайд допълнителни данни за а, браковете с деца. Най-тежко засегната е групата на девойките, тези деца, кои, чието глас не може да бъде чут. Много е важно, следователно, да се заемем с групата на децата до 18, 18 годишна възраст, но особено внимание трябва да обърнем на девойките и юношите пак виждаме, че явлението е широко разпространено в Юго-Источна Азия, Африка на юг от Сахара. Тази графика е отражение на казаното от Хелън в самото начало на нейното изказване. Ако анализираме данните, виждаме, че децата, които най-често биват засегнати, са от по-низките слове на обществото, защото ако те са от по- заможни семейства могат да се включат в образователната система, но ако са много бедни, нямат достъп до образование. Както каза Хелен, в Северна Нигерия няма училища. Щом няма училища, няма и качествено образование. Това поражда несигурност, колкото е по-беден един район, обикновено селските райони, толкова по-малки са тези възможности, но има напредък и виждаме, че и сред най-низките слови на обществото може да бъде постигнато положително въздействие, тъй като подобни момичета, които са образовани, биха могли да послужат за образец за подражание. Ще спра тук, само ще спомена, че в качеството си на международна организация извършваме дейност в множество страни, стараем се да намерим отговори на всички тези въпроси. И искам да спомена а, основните партньори, с които УНИЦЕФ работи. В основата на нашата дейност е правото на образование, но защита на момичетата, правото им да не встъпват в брак в ранна възраст. Ето тук виждате страните, в които имаме най-висок процент от населението, които нямат достъп до образование поради това, че са момичета, но в същото време биват принуждавани да стъпват в брак преди да навършат 18 годишна възраст. Работим с правителствата в тези държави, с помощта на Европейската комисия, на Европейския съюз за изпълняване на различни програми, за да не бъдат принуждавани тези момичета да встъпват в брак. И преждеговорившите споменаха, че е постигнат някакъв напредък, но ако се съсредоточим в, в статистиката, е, всяка осма жена е била принудена да се омъжи преди да навърши 18 години. Това е. Значи, всяка втора. Независимо дали жената е американка, италянка, американка, все едно тя е била принудена да се омъжи преди да навърши 18 години. В цял свят данните са всяка втора жена. Така че проблема не е само проблем на Африка или Азия. Действително а, увеличава се средната възраст, но както бе казано, промените са нищожни. Промените в по-низките слови са почти пренебрежими. Какви са решенията? Образование, настояване за осигуряване на достъп до образование. Но днес много от развиващите се страни се развиват економически, придобиват економическа мощ, за това трябва да се работи с правителствата и да им се обясни, че ако не решат проблема с равнопоставеността на половете а, и ранните бракове, економиката няма да постигне растеж така няма да могат да преодолеят неравнопоставеността. В Сиера Леоне, например, до 2015 се прогнозира растеж, който да е двуцифрен. Брой на момичетата, които отпадат обаче от училищната система е огромен. Какво означава това? Сиера Леоне няма да бъде конкурентоспособна. Няма да може да постигне економически ръст, независимо от от положителните прогнози и природните си богатства. Така че това е един важен елемент, е, който трябва да споменаваме в политическия диалог. Правото на образование, правото на момичета да се развиват и създаването на възможности за една държава да постигне конкурентоспособност. Когато разговаряте с представители на Министерствата на финансите и на народните събрания им, трябва да им се казва, вашите момичета не са в училищата, не могат да си намерят работа. Как тогава ще си подобрите състоянието на фиска? Няма как да стане. Така че в нашия диалог, в разговорите с правителствата, трябва да използваме тези аргументи, да споменаваме а, статистиката, данните, тук в Брюксел в края на годината ще проведем едно световно проучване за встъпването в брак на деца и там ще докажем, че поради факта, че момичетата не се образоват, националните фискове на съответните държави са в лошо състояние и няма економически растеж. Именно поради това, че момичетата се женят, се омъжват преди да навършат 18 години. Не бива да забравяме, че вече почти е 2015 година и се налага да се запитаме защо не сме постигнали някои от основните цели на а, хилядолетието за развитие. Това засяга първа, втора, седма, осма цел и тъй нататък. Моите колеги споменаха много от нещата, за това ще премина към положителните резултати. Днес трябва да отдадем дължимото и да благодарим на държавите членки и Европейската комисия за постигнатите успехи с Европейската комисия, с Генерална дирекция ДЕВКО. Работим в партньорство през изминалите години. Съумяхме да постигнем и добро сътрудничество с националните правителства и когато се търсят решения за преодоляване на встъпването в брак на деца, образованието на единственото решение. Е нужен е комплексен поход, налага се да се помисли за правна рамка, но тази правна рамка трябва а, да урежда и въпросите за регистър на а, ражданията. Хубаво е също така да има диалог с отделните общности. Именно общностите могат да вземат решение да загърбят тази практика. Някои предложения за парламента вече бе споменато, че има световен ангажимент и движение, ако разговаряте с правителствата, особено в развиващите се страни, те са поели такъв сериозен ангажимент и това трябва да бъде споменавано. Има набрана скорост вече, има някаква инерция и Европейския парламент може да участва в диалога, да поддържа набраната скорост – в световен мащаб. Можем да призовем правителства да продължават да осигуряват добър достъп до качествено образование и преодоляване на ножицата а, в образователно отношение между половете. А, нужно и развиващите се страни, държавите членки да са отдайни, да се мисли какво правят парламентите, правителствата инвестират ли в образование. Всички сме на едно мнение, че е нужно да има съответната правна рамка почти всички държави имат такива правни актове, но те не се прилагат. Задаваме ли въпроси в нашите народни събрания? Дали има нужното законодателство? Прилага ли се то? И един от другите важни въпроси световен мащаб е свързан с следното. През 2013 поради финансовата криза поради проблемите с прехраната, поради възникването на въоръжени конфликти, поради тежките засушавания, инвестициите, които правят националните правителства и парите, които донорите предоставят за образование, са спаднали, са намалели с 60%. Ето, Европейския съюз именно тук може да заеме своята водеща позиция – и съвсем наскоро Европейския съюз прие план за действие за слагане на край на детските бракове. А затова е нужно да бъдат направени инвестиции, за да бъдат подкрепени националните правителства, да извършат реформа на образователната система и да осигурят достъп до средно образование. И на последно място още две предложения. Европейският парламент би трябвало да е по-активен в подкрепата си за гражданска регистрация на браковете. Това е важно за всички ни. В много от държавите, ако искаме да предотвратим а, момичетата да встъпват в брак, те го правят без да се регистрира името, възрастта. Аз съм работила в Бангладеш. Там имаше една много голяма програма на УНИЦЕФ, посветена на тази тема. И никога няма да забравя а, един разговор, когато му питаха как ще отидете в общността и ще им кажете, че трябва да има регистри, при положение, че тези хора не притежават актове за раждане. Така че говорим за едни малки парченца хартия, които да са отправна точка. Европейският съюз подкрепя много програми за провеждане на избори. Защо, когато се правят такива програми, децата могат да бъдат регистрирани, да се знае, че те съществуват. Така че трябва да окоръжаваме националните парламенти да а, работят в тази посока. Африканския съюз се явява водещ в а, това отношение. А, полагат усилия за такива регистри, граждански регистри на, в Африка на юг от Сахара. Ами това е всичко. Приключих и ви благодаря. Благодаря много и на трите за вашите впечатляващ принос и в края на дебата си остават ни около 3 минути, както разбирам. И сега давам думата на Живка Петкова от ИАС, от външната служба на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря за организирането на това събитие и на Лила, и на Карен. И службата за външни действия работи, от 2000, е, работи активно по различни инициативи, свързани с децата, но и с ранни а, е, принудителни бракове. Искам да благодаря за съвместното сътрудничество. Ще започна с е, отправяне на поздравления към всички в тази зала за успешното приключване на документа по статута на жените в Нью Йорк миналата седмица и за на онези, които се присъединиха към преговорите в Нью Йорк и допринесаха за техния успех. Преговорите бяха дълги, изтощителни за всички делегации, тъй като въпросите бяха много противоречиви, но може ли да си представите, че докато миналата година не можехме да се договорим по заключението а, и а, преди 10 години, когато а, така бе разпространено насилието на жените, не можеше нищо да се постигне. А сега а, две от заключенията са свързани с нашата тема. Първата е, комисията подчертава, че правото на образование е човешко право и че а, премахването на неграмотността и достъпа до образованието, най-вече в отдалечените и селски региони, да овластява жените и младите момичета и това а, допринася за премахване на насилието. Също се говори за неприемането на съответните законодателни актове. Всички държави и членки се съгласиха, че прилагането, стритното прилагане на закони, в които да има минимална възраст за даване на съгласие за брак е крайно необходимо и на това трябва да, да се радваме на един всеобща социална подкрепа. И Възползвам се от тази възможност за да подчертая важността на тези събития в Нью йорка Както тук бе казано, аз е, бих искала да е, отбележа, че основната стратегическа рамка, е, в която работим, и в нея действие 20 е изключително важно, но и не забравяйте и 19, което се отнася до децата. Пак се възползвам от случая да го подчертая. Въпросите на различията на половете и борбата с тях бяха подчертани и от върховния представител госпожа Аштън и от други участници в Комисията по статута на жените. В допълнение, позволете ми да кажа, че двама ръководители на мисии подчертаха различните аспекти на правата на децата, особено правото на образование в около 60 национални стратегии в тази област, което е многократно повече сравнено с преди 10 години. А това е тяхната ежедневна работа. Около 70% от възрастните в света все още нямат основни умения по грамотност твърде бавно спада броят на децата, които са извън училище. И нека подчертая, че инвестиции в развитието на децата и на жените, за осигуряване на грамотност, финансови средства и така нататък са най-разходосъобразните инвестиции в днешно време. Това а, помага на момичетата да не раждат рано, да не а, се присъединяват към армията на проститутките и така нататък. Това са основни цели на развитието а, на хилядолетието и за това ние ще подкрепяме началното образование като част от нашата политика за развитие. Ще ви дам три примера. В Мянмар ние подкрепяме една програма за качествено образование и преглед с цел изготвяне на нов национален план в областта на образованието. В Сомалия също предоставяме голяма подкрепа в изпълнението на местните планове за образование в Нигерия, заедно с УНИЦЕФ и една организация на жените. Ние работим с един бюджет от около 10 милиона евро. Говорейки за деца и образование, нека най- съвсем кратко да се спра на въпроса за децата във въоръжените конфликти в 2010 година бе дадена Нобелова награда, свързана с борбата за спасяване на децата от това да стават жертви на въоръжени конфликти в Сирия, Пакистан, Колумбия и други места. И това, са, това е едно емблематично постижение на усилията на Европейския съюз. В периода 2008-2012 Европейския съюз, заедно с държавите членки, похарчи повече от 300 милиона евро, за да помогне а, изпълнението на различни проекти, свързани с децата, най-вече в областта на образованието. Ще ви дам и два малки примера. В Афганистан започнахме обучение по въпросите за закрила на децата сред, в полицията на държавата. Европейския съюз също разработва модели за образование на децата в рамките на лозунга да спасим детето. И за това се организират мисии операции. Въпросът за ранни и принудителни бракове. Ние поемаме специални инициативи в тази област. Както вече бе подчертано, това е един приоритет нашия план за действие. И още веднъж ще акцентирам, тези бракове нарушават правата на момичетата. 10 милиона момичета всяка година биват а, а, оженвани пред, преждевременно, напускат училище и те са в един висок риск да се заразят от ХИВ и също да имат проблемни бременности. И, вие вече споменахте плана за борба с дискриминацията на жените, което е гръбнака на нашата работа. Повече от 130 делегации поставиха като приоритет различни действия в областта на борбата с насилието срещу жените. На местно ниво работи много активно в насърчаване а, на нуждата от повече образование. За да ускорим тези свои конкретни действия, Карен го зададе този въпрос. Ние сега изготвяме една регионална програма, фокусирана в Южна Азия. Една работна група с помощта на Белгия и на още няколко държави членки, на които искам да благодаря. Целта на тази кампания е да се окаже политическо получиха подкрепа за превенцията на ранни и принудителни женитби. Да се разпространят познания и разбиране по въпроса сред местното население. Още не сме изработили графика, но искаме да го започнем час по-скоро. И в заключителните си бележки ще се върна само на някои от въпросите, повдигнати от нашите оратори. Първо, ролята на Европейски съюз и както в съвета по човешки права на ОНЕ, така и в работата по целите за периода след 2015 година. Те са част от нашата основна работа – ние работим много тясно сътрудничество с Генерална дирекция ДЕВКО и изготвяме многогодишна финансова програма, където въпросите на премахване различията на половете са много важни. И накрая ми позволете да се върна на идеята от Лила за самолично, документите за самоличност, за жените, регистрация на, на ражданията. Това бе посочено като един приоритет – и като една много добра възможност, не само когато в контекста на, на а, избори, т.е. да се овластят жените да гласуват, но също така економическото овластяване на жените. Например, ние финансирахме един проект за 40 милиона евро с цел а, даване, връчване на документи за идентичност на, тези, на 40 милиона евро на, на голям брой египетски жени. Благодаря. Благодаря, госпожо Петкова. Вече надвишихме времето си, но все пак остана малко време за дискусия. Имам списък от желащи да се изкажат. Може да има и други. И накрая ще дадем думата на господин Густавсон. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на двамата председатели всъщност на Комисията по защита на човешките права и на правата на жените за това, че организираха това изслушване. Благодаря и на панелистките, които днес говориха от името на 12, 13, 14, 15 годишни момичета, които са принудени да изоставят училище и да се омъжат за мъже, които в повечето случаи могат да им бъдат дядовци. Тези, които имаме възможността да говорим от името на тези безмълни момичета, трябва да го правим, защото няма кауза, която може да бъде защитавана без резонаторна котия. И именно това се явяваме днес ние, нашата комисия и парламентът, Европейския парламент. Явяваме се резонаторната котия на тази повече от справедлива кауза. Аз откакто съм евродепутат, тъй като работя в комисията ФАМ и комисията ЛИБЕ, работя в защита на всякакъв вид свързани с тази проблематика каузи, като например генеталното съкътяване на жените и насилствените е, бракове. Много пъти, се, много пъти се оказва, че не е проблем на липса на законодателство, а проблемът е, се състои в това, че няма законоприлагане. И, за съжаление, тук в Европа има такива случаи. Аз често призовавам именно към това да си отворим очите за нашата собствена а, реалност. Разбира се, сравнено с Индия, Непал, Танзания или Кения, не сме на същите цифрови равнища, но има и тук проблематични случаи. Пак повтарям, че закони има, просто не винаги се прилагат. В други случаи, това ми направи голямо впечатление, родителите смятат, че предпазват децата си, момичетата си. Предпазването на жертвите, грижата за жертвите е друг въпрос, който много ме вълнува и по който работя. Защитата, закрилата е основната идея тук. Как бихме могли да се борим срещу явление, ако не предоставим след това закрила и защита. Именно това правят родителите, когато женят дъщерите си с толкова възрастни мъже. Просто смятат, че ги предпазват от насилие. Е, и ние, като парламентаристи, освен, че говорим, обсъждаме, пишем в социалните мрежи, би трябвало да работим не само като високоговорител, а и по друг начин. Сега непрекъснато орязваме бюджета заради финансовата, всъщност не само финансово, економическата криза и всички тези бюджетни ограничения в областта на подпомагане на развитието няма как да не се отразят върху тези програми, а тези програми именно не трябва да бъдат орязвани. Благодаря. Thank you. And thank you very much to underline that... Благодаря. Благодаря ви, че наблегнахте на това, че трябва да работим и по такива случаи в Европа. Заключителни думи ще има господин Густавсон. не знае дали мога да се изкажа на шведски. Да. Добре, ще говоря на шведски. Много съжалявам, че ми се налага да напусна, но след 6 минути ще трябва да гласувам в една друга комисия. Искам да отправя благодарност към всички докладчици, които се присъединиха, дадоха ценни мнения по този дебат и за резолюцията на този парламент. Обсъдихме различни гледни точки, виждания за целите за развитие на хилядолетието. Комисията за развитие също ще обсъжда този въпрос и можете да разчитате а, на моята подкрепа за включване на елемента за равнопоставност на половете. Изключително много важни въпроси бяха споменати и не бива да ги забравяме. В същото време има една повтаряща се тема. Именно, казваме, че е много важно да се борим срещу бедността. Именно бедността поражда всички тези тежки проблеми и затруднения. Ако се преборим с бедността, ще можем да постигнем голям напредък. Бедността е, в бедността се коренят всички тези проблеми. Чух всичко, което казахте и то доказва, че е необходимо да продължим да разговаряме по тази тема. Благодаря още веднъж за чудесната възможност и най-искрено съжалявам, че трябва да ви напусна. Виждам, че а, колегите, които ще говорят за положението в Миянмар, вече са тук, но ви моля за още 3 минути, за да приключим с тази тема. also, uh, the film I have to... Моля да ме извините, по технически причини няма да можем да видим филма и минаваме към следващата точка от дневния рай. Положението на, с правата на човека в Миянмар. colleagues, can we start with the hearing? Госпожи и господа, започваме с изслушването. Делегация на нашата комисия възнамерява да посети през първата седмица на април Мянмар. Това ще е второ посещение на делегация от Европейския парламент там. И много моля онези, които искат да напуснат залата, да напуснат. И така, второ посещение на Европейския парламент ще бъде направено в Миянмар. Миналия май беше това посещение на делегацията за приятелство с Азия. Много интересно беше това посещение, към което се присъединих, така че сега с нетърпение очаквам отново да се върна там през април, за да проследя какво се е променило. Междувременно излязохме с няколко резолюции тук в парламента. Някои от тях засягат правата на човека. В Миянмар продължава да има проблеми с правата на човека. Мисля, че три резолюции бяха прияти през 2012. Две от тях – посветени на насилието в района Кин. И слушахме президента ми на Миянмар, когато той посети Брюксел. Освен това проведохме и дебат с министъра на външните работи и обсъдихме дебатите за положението с правата на човека в Миянмар и постигнатото в Женева. Съвета по правата на човека а, установи, че правителството на Миянмар приема идеята да бъде открито представителство на Върховния комисариат в Миянмар – с цел да бъдат разработени законови актове, но има един меморандум за разбирателство, който те първа ще бъде подписан. Нямаме информация за сроковете, в които това ще стане. Виждам, че част от колегите, които ще пътуват с делегацията са тук, така че подготовката тече за това посещение. В нашата комисия за правата на човека ние обръщаме внимание на пропуските. Дебати винаги има. Задаваме се въпроса, защо не отдаваме дължимото на постигнатото, на положителните промени. Самата същина на въпроса е такава и като политици ние се радваме, че има подобрения, има големи промени, но в нашата работа ние трябва да обръщаме повече внимание на области, в които има изоставане. И така, днес сме поканили за това изслушване различни докладчици, които да ни запознаят с текущото положение. Господин Оклин е с нас, Организацията за правата на човека господин Матю Джонс от е, Организацията Християнско солидарност и Human Rights Watch от тяхното представителство в а, е, Брюксел. А, няма да можем да се спрем на всички а, е, теми, но първите двама докладчици, доколкото си спомням, биха могли да ни предоставят повече информация, тъй като не разполагаме с обстойна такава. Господин Антонио е референт за Миянмар от службата за външна дейн, дейност и господин Качински, Кирчински а, а, от генералната дирекция, той отговаря за Южна Америка. Искаме да приветстваме с добре дошъл посланника на Миянмар в Брюксел. Е, добре дошли. Ще имаме е, възможност с вас да поговорим, да подготвим посещението на делегацията. Първо ще чуем господин Оклинг. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за организирането на това събитие, за да се обсъдят темата за човешките права в Миянмар и ни дава възможност да обсъдим какво е положението тук във вашата подкомисия. Знам, че много хора в парламента са ангажирани с организирането на тази среща. Особено сме благодарни заради това, че се поставя ударение а, на положението на етническите и религиозни малцинства в а, Миянмар. Както повечето от вас знаят, положението на тези малцинства често се а, просто му не му се обръща никакво внимание от международната общност. И една от мал, по-малките тревоги в световен мащаб. Ние смятаме, че това обаче би било основата, ако искаме да имаме една мирна Бирма. Госпожо председател, вече 10 години нашата организация работи по мониторинга и документацията на този въпрос, именно човешките права на религиозните и етнически малцинства. Това са географски, економически най-бедни, най-изолирани, най-пренебрегвани в един от най-милитаризираните региони на Бирма. Тези хора бяха дискриминирани, бяха преследвани по признак на религиозна и етническа принадлежност. Една организация по човешките права излезе с доклада по този въпрос и се излезе с цифра, че 90% от това население са предмет на такова третиране. Но в момента президент и правителството предприемат реформи. Искам да ви запозная с някои констатациите в този доклад. Продължават гоненията, насилието унищожаване на християнски кръстове, насилствено преминава насилствено принуждаване да се приеме а, друга религия. Изготвяйки този доклад, ние документирахме също а, унищожаването на 13 светилища, християнски а, малки светилища, 15 буддийски манастира са построени с насилствен труд е, и с участието на християни, независимо, че не са буддисти. И това показва двойствения стандарт на политиката в областта на религия. Доказва жестоки нарушения на свободата на вероисповеданията на различни нива на правителството и не вземането на каквито и да било действия. Но в момента текат все пак програми в Министерството на граничните дейности. Набират се хора, които да работят в тази област, да предоставят обучение. Те работят извън на общата система на образование в Бирма. Имам, наблюдава се принудително а, приемане на будистка религия. Документацията показва, че а, се провеждат будистки мисии по тегидата на Министерството на образованието а, и будизма се учи в а, училище задължително а християнското население няма възможност да практикува своята религия. Също се принуждават е, голям брой млади хора, момчета и момичета, да стават монаси, буддийски монаси и монахини в тези етнически области. Искам да привлека вниманието на комисията, че въпросите на насилствено принуждаване на приемане на будистка религия, както и други нарушения на а, религиозните права, а, бе повдигнат от господин Томас Монтана а, в а, съвета по човешки права през 2011 година. До 2013 се проведе изследването и бе направено едно, бе изготвено едно писмо до баронеса Катерин Аштън, подписано от 14 парламентаристи, които се обръщат към съвета по човешки права на ОНЕ и искат неговото вмешателство. Госпожо председател, делегация на, на върховният представител на, по човешките права се върна от Бирма, Бирма и бяха а, оформени заключенията и на, а, между тях на председател на, Бирма, на парламента на Бирма. по целия политически спектър се вдига, повдига глас от страна на студенти, религиозни водачи и други участници. Те всички изразяват своята загриженост за начина по който а, се оперира в а, тези натала училища. А, което е наследство от предишната хунда, но като че ли се одобрява и а, от сегашното правителство. 9 от 29 от тези училища по цялата а, страна а, в тях а, са, обучават една трета от а, а, учениците. Госпожо председател, ние приветстваме много от а, промените, които извърши правителството и президента, но не е постигнато необходимото за насърчаване на религиозната свобода, няма институционализиране. Политиката на редица правителства трябва да бъде наистина реформирана, трябва да се промени сегашното положение, за да се постигне една миролюбива и демократична Бирма. Да се а, а, създаде политика, която да насърчава а, премахването на дискриминацията и насилственото приемане на будистка религия. Така че а, да няма а, дискриминация по отношение на религиозен или етнически происход, да имаме едно плуралистично общество и да няма насърчаване на една религия за сметка на друга и асимилиране на малцинства в основната религия. За съжаление, две такива министерства го практикуват. Министерството на религиозните дела – което е доминирано от будистката, представители на будистката религия. Ние искаме да препоръчаме да се сложат като приоритет срещи на вашата мисия и делегация с най-различни организации, обикновени граждани, парламентаристи, представители на неправителствени организации, и разбира се срещи с а, лидери на опозицията и а, държавни служители на най-високо ниво, за да усетите най-уязвимите проблеми на страната. Благодаря. Yes, we, uh, in... Много благодаря. И да, отговарям да че имаме предвидени срещи с представители на гражданското общество. Разбира се, имаме и съответните ограничения, времеви, например, и затова всичко е събрано, концентрирано в ден и половина. Затова не успяхме да отидем там, където вие препоръчвате, да се срещнем с представители на този етно следващия път. И сега следващият панелист е госпожа Аунг Бухсан. Тя представлява Асоциацията на жените от етноса Качин в Тайл... Тайланд. Заповядайте, добре дошла. Всъщност тя е гостенка, представяме като такава. Дам думата сега на панелиста Матю Джонс. Добър ден, дами и господа. Приятно ми е след този поздрав на езика на страната да говоря и по въпросите на страната. Наскоро бях в Женева на 12-та сесия на съвета на ОНЕ по защита на човешките права. И това бе. Това включваше обсъждане и на положението в Бирма по точки четвърта и десета от дневния ред на това общо събрание. Те са свързани с настоящето и бъдещето на страната. Резолюцията за точка е свързана с промените и скоростта, с които те се извършват в страната. За съжаление, това включва и нарушения на човешки права. Сега позволете малко повече подробности по този въпрос. На първо място, важно е да оценим промените, извършени през последните две години. През 2012 е, година чух истории от е, живеещи в е, Лондон емигранти от Бърма, от Бирма, Миямар, които бяха участвали в мирните протести. Това бе момент, с историческо значение и аз бях на свой ред на посещение в Бирма 8 месеца след тези събития. Около 2000 политически затворници бяха освободени от правителството в знак на добра воля. Това означава, че има място за гражданско общество. Също така имаше регистрирани примирения по изпиране на военните действия в много от конфликтите срещу някои определени етноси. Това обаче не е повсеместно, въпреки че по-голяма част от етносите вече са в процес на умиротворяване или на подписване на крайно примирие. Това означава промяна, промяна в настроенията, които евентуално ще се увенчаят с промени в законите и реформа на Конституцията. През 2008 година бе проведен е, референдум, който, за съжаление, обаче не отговаряше на стандартите на международното право. Европейският съюз трябва да продължи да сътрудничи с страната, за да могат там да бъдат прозрачни. Друг един проблем е свързан с, с е, етническата тъкан на обществото и на потъпкването на правата на голяма част от тях е, чрез военни действия срещу много от представителите на гражданското общество и правозащитниците се предявяват необосновани обвинения и те могат да бъдат е, арестувани всъщност без съд и присъда. Ето за това се обръщаме към правителството на Миянмар с молба да осигурят достъп до представители на неправителствени организации ООН до страната, за да могат да контролират процеса на зачитане на човешки права и на главно на правата на християните и на църквите. Около 64 църкви, включително и по време на последните колени празници, са били опожарени. Армията използва в щата Качин военни средства за разрешаване на конфликта. Ние обаче сме на мнение, че политическото разрешение трябва да бъде постигнато с мирни средства. За, заплахата продължава да се шири из цялата държава, като положението е особено сериозно в мюсюлманските щати, откъдето може да се разгори и в останалите и всъщност да подрива постигнатите до момента умиротворяващи резултати няма достъп до образование, до здравеопазване, за гарантирано за всички. Има драконовски ограничения и до и за достъпа на хуманитарна помощ до хората, живеещи в най-проблематичните региони. В средния и средносрочният план се предвижда ревизия на закона за гражданство на страната. Това, разбира се, трябва да бъде да върви ръка за ръка с помирителния процес в цялата държава, защото единствено по този начин може да се възпита хармония и взаимна търпимост, без това непрекъснато да бъде на ръба на етническия конфликт нарушенията на правото на вероисповедание и убеждение често се наблюдават в различни области на страната. Това, разбира се, включва и ограниченията за издигане или поддържане на джами и църкви, както разбира се и дискриминацията срещу християните и мюсюлманите, заемащи държавни позиции. И така, целта е да се начертае ясен път за реформа и да се посочи ясно на страната и нейните управляващи се, че единственият път е политическия диалог и умиротворяващият страната процес политическите затворници са една от е, прерогативите, защото това би понижило нивото на напрежение. Конституционната реформа и реформата на съдебната система са сред останалите приоритети. И накрая Миенмар трябва да бъде поощрена и тласна посока подвиждане на по подписване на Международното споразумение за основни човешки права. Реформите са пътят на бъдещето. И това може да се постигне чрез стимули или чрез натиск. Промените в Миянмар започнаха през 2011 година в голяма степен поради натиска оказван от Европейския съюз и следователно не трябва да се отказваме от този механизъм на натиск или на стимул, защото това ще донесе добро на всички представители на обществото в Миянмар. Благодаря. Thank you very much and... Благодаря ви за това, че поканихте Human Rights Watch да участва в този важен дебат. Много се радваме, че ще пътувате до Бирма а, с тази делегация. За съжаление, много кратко ще пребивавате там, особено предвид факта, че няма да може да излезете извън столицата. Много се надяваме това да бъде мисията ви за следващия път, да обърнете повече внимание на тези други райони. Позволете освен това да наблегна на някои от положителните сигнали от Бирма и ще приключа с някои от отрицателните примери. Вие след две седмици ще пътувате в Рангун и всеки, който пристигне там, може да се диви на големите промени, откакто реформите започнаха през 2011. От затвора политическата опозиция вече има място в парламента. Ежедневниците биват публикувани, истински новини се появяват, критика към правителството също се публикува тези, които преди два години бяха осъдени до живот, защото са разказвали вицове, сега те седят срещу министрите в правителството и обсъждат как да гарантират освобождаването на останалите в затвора политически затворници. С други думи, Бирма е тръгнала по пътя да се превърне в държава на своя народ, който жертва толкова много по време на военната хунта. Бирма е на път да се превърне в една държава, която Европейския съюз и Европейския парламент а, се бориха да стане. Но казваме, че тя е на път да стане тя не е станала все още. Бирма все още не е демократична. И както току-що бе споменато от моя колега, остават в сила конституцията и законите, а може би и практиките до някъде на военната диктатура. За да има коренни промени, е нужно повече, а това, което бе постигнато, се дължи на добрата воля на някои от ръководителите, но тези промени не са облечени в институционална уредба. Ако това не стане, ще има само някои мерки за контрол, които да предотвратят завръщане към потисничеството. Трябва да бъдат направени допълнителни промени. у нези, които имат властта и парите и са застрашени да загубят много в Министерството по сигурността, в промишлеността, ще се съпротивляват на промените във всеки един момент. Най-важното е, че нищо няма да бъде уредено до 2015 година. Именно тогава ще бъдат проведени първите свободни парламентарни избори в Бирма и се надяваме, че опозицията ще има възможност да се съравновава на равна нога. Ако това а, бъде постигнато, то демократичните сили в Бирма имат възможност да сформират правителство и да институционализират реформите. И така, този свят, в който лошите новини преобладават, е хубаво да покажем Бирма като образец за постигнат успех. Но предизвикателствата, които ние сега съзираме в тези трудни времена в развитието на Бирма, е в това Европейския съюз да открие баланса между натиска и ангажимент към промените, които вече са направени, за да бъдат постигнати резултати и бъдеще. Това е едно предизвикателство, с което Европейския съюз следва да се справи. Сега минавам към лошите новини. Дошли сме тук, за да обсъдим положението в някои от етническите райони. Ще се спра само на два от тях. Преждеговорищите направиха обстойно представяне на другите. Нека кажа ясно, че първият експеримент а, с демокрацията в Бирма, след като стана независима държава, 1948 година, се провали до някъде поради стълкновенията между централната власт и онези етнически групи, които живеят в пограничните райони. Обосновката на военните, за да вземат властта през 1962 година, бе, че слабото демократично правителство не е в състояние да потуши бунтовете на малцинствата в страната В крайна сметка всички вече знаем, че минаха 60 години и силното авторитарно правителство вложи още повече нещата и отежни проблемите, а не ги уреди. С цената на хиляди на смъртта на хиляди граждани. Както вече бе казано, днес въоръжените сили поддържат едно примирие, което е твърде крехко, но се водят ожесточени битки с младсинството Качин в северните части, северичните част на страната. Тук ще цитирам какво правителството казва. Ще продължаваме да се стремим да постигнем дълготрайно примирие в региона Качин. То, край на цитата. И въпреки, че непрекъснато президента обявява, че е постигнато примирие, непрекъснато се провеждат офанзиви на въоръжените сили, въздушни уреди, артилерийски уреди се използват а, срещу бунтовниците. Всички ние знаем, че там е пълно с вътрешно разселени а, граждани армията на Бирма, на Патна, селищата на Качин и принуди десетки хиляди хора да търсят убежище другаде военните заплашват, измъчват задържаните граждани. Има а, случаи а, също така на изнасилване на жени. Твърди се също така, че и бунтовниците извършват такива а, жестокости, като наймат деца и разполагат противопехотни мини. Но всъщност президента, който представлява гражданското общество, не може да овладее въоръжените сили и това въжи с а, пълна сила в щата Качин. Въоръжените а, сили нямат правно скрепено задължение да се съобразяват с президентските укази. Е, собствените сили също търпят е, много е, загуби и това е свързано с богатствата, природните богатства в районите на конфликт. Сега нека продължа по темата, тъй като нямаме време и ще говоря за следващия щаб през юни и октомври миналата година. Там също така и избухна хъстълковения между мисулманите и буддистите в западната част на Бирма. И двете страни понесоха тежки загуби. Human Rights Watch беше там, а, документира и най-големите загуби са а, и насилие срещу Лахинга бе, бяха събрани доказателства, че цели общности, мисиомански общности, системно са били опожарявани. И в двата случая въоръжените сили на Бирма възстановиха реда, полицията и местните сили за сигурност обаче оставаха безучастни, когато хората биваха избивани и прогонвани от домовете си. Силите за сигурност, освен това, проведоха кампания за задържането на хиляди души, за които няма никакви данни и няма понесена отговорност. Правителството, бирманското общество, общо казано, отхвърлят всички обвинения за насилие над мюсюлманското население. Тези хора живеят от поколения в страната. Моят колега вече ви запозна с някои от възможните решения. Позволете да кажа ясно какво означава тази дискриминация шесто мюсюлманите на лахингите. Има забравнено да започват работа, да се женят или да пътуват из страната, ако местните власти не им издадат решение. Това очевидно е неприемливо и Европейския съюз би трябвало да оказва натиск това да бъде премахнато и мисиоманите да имат права, всички техни, право всички техни права да бъдат спазвани. През ноември бирманското правителство пое ангажимент да предприеме решителни действа да предотврати насилието срещу гражданското население, особено в щата Аракан. И тук цитирам, всички извършители ще бъдат подведени под отговорност, ще работим заедно с международната общност да бъдат осигурени нужните хуманитарни помощи. От разселването до даването на правото на гражданство. След това изказване обаче не е имало повече мащабно насилие, но не е постигнат и напредък по намирането на решение на насилието и причините за него. Госпожо председател, вие споменахте в началото, че важни усилия са били предприяти и правителството на Бирма е поело ангажименти Върховния комисариат да може да открие свое представителство, но никакъв напредък не е постигнат. И ако са ви казали, че нещо е направено, то не е вярно, защото а, малкото камъче винаги обръща колата и ако ще трябва да постигнем резултати, то се налага да работим не само с правителството, но и с народа на Бирма, да се ходи по места, да се а, подпомагат усилия за събиране на информация за състоянието на нещата по места. И а, това е службата, която Европейския съюз, Върховния комисарят искат да открият, защото тази служба ще бъде там на място в Бирма. В заключение ще задам един важен въпрос. А именно, как Европейският съюз да използва своето влияние в този решителен момент? това, този крехък преход в Бирма? Отговорът е следният. Народът на Бирма води битка за своята. За дес... в продължение на десетилетие за свобода и Европейския съюз ги подкрепи, но не с цел да се получи някакъв полурезултат. Бирма следва да се превърне в една от тези страни, които на няколко години провежда и избори, а там малка група хора се още държат цялата власт в ръцете си, както и цялото богатство. Ако това сме целяли, ако това са искали наистина а, гражданите на Бирма, то можеше да бъде уредено преди много години. Ние знаем, че остава много работа още. Завършене много а, през големи изпитания ще преминем, за да могат а, демократичните мечти на Бирма да станат реалност. И за това се поддържат отношения с бирманското ръководство за но докато не постигнем крайната цел, трябва да използваме различните лостове за влияние и с а, цялото си внимание да следим това, което се върши. So, uh... На програмата ни ще имаме среща с министъра, който отговаря за мирните преговори. И нашата мисия не е мисия за а, изследване, а необходимо е да отидем до етническите региони и някои ще го направят и ще имат възможност да говорят с а, хора, които живеят отвъд границите в Бирма. Сега, господин Антонио референт за Мянмар в службата и след това господин Сушински, от който току-що се е върнал от щата Ракин. Господин Антонио първо. Благодаря, госпожо председател, че поканихте Европейските служби за външни дейности да говори за положението в Бирма Янмар. Откакто новото правителство пое властта през март 2011, ние следим развитието отблизо политическите и економическите реформи на правителство след 5 години авторитарен режим. Правителството се ангажира да въведе истинска демокрация и бяха направени някои важни стъпки – към едно по-отворено и равноправно общество. Правителството а, се движи по няколко писти, като се опитва да насърчава национално помирение, демократизация, по-добро управление, економически и социални реформи. Ние приветстваме освобождаването на голям брой политически затворници, също и напредъка в областта на свободата на асоциирането и на изказа, инициативата за а, а, национално помирение между етническите групи. Опозиционният лидер бе освободен от домашен арест. Той а, и тя приключи а, а, заедно със своята а, а, партия борбата. Това беше един важен жалон в а, мирния преход, който наблюдаваме. Предизвикателствата си остават и те са значими. Положителни са промените, но държавата е изправена пред много сложни предизвикателства демократизация, економическо развитие, положението с човешките права, мир и национално помирение. Ние наблюдаваме, че едва а, наскоро този климат на страх, който преобладаваше страната пет е, десетилетия, вече е разпръснат е, и хората могат да говорят е, свободно за несправедливостите. Насърчава се гражданското общество, но същевременно и за съжаление има и разселване на мълцинството, мисулманско мълцинство Рохинга – вътрешно реселване. Ние също така виждаме, че правителството продължава да дава положителни сигнали на международната общност, подновяване на средства с, на срещи с Червения кръст. Представители на Червения кръст посещават затворници в килиите. Разглеждат се останалите дела от страна на, с участието на представители на гражданското общество, висящи дела на политически затворници, но все още предизвикателства остават особено в областта на а, политиката към мълцинствата. Основната черта на този преход, една от основните черти е националното помирение. Държавата беше в гражданска война още преди а, тя да получи независимост през 1948 година, 48 година неспирно беше, неспирна беше тази гражданска война, а това в никой случай не допринесе за насърчаване на човешките права и ние наистина откриваме сериозни нарушения. По отношение на насилието между общностите, ако се, нямате нищо против, ще поканя колегата ми, който току-що се върна от страната, да а, ви разкаже най-последното развитие на, на събитията. Да, благодаря. По, по... Коригирайте ме, ако греша, но мисля, че Европейския съюз скоро ще открие, ако вече не е открил офис в Рангун. В Янгон има вече офис и ще бъде повишен статута му на пълноправна делегация тази година. Около е, някъде есента. Да, моля. Господин Кенчински. Госпожо председател, благодаря, че а, ни поканихте да участваме в тази сесия. Няма да говоря дълго, но бих желал да направя някои бележки по хуманитарните аспекти на въпросите, които днес обсъждаме. Може би си давате сметка, че нашата генерална дирекция присъства като хуманитарен донор в Миянмар вече 15-16 години, така че там сме се наложили и работи много добре с властите и бяхме ни всъщност едни от първите, които се появиха на терен там. Още преди създаването на офиса на Европейския, много преди създаването на офиса на Европейския съюз миналата година. По традиция, такъв е мандатът на нашата дирекция и ние се фокусираме върху уязвими общности, а това са най-често мълцинствата, както в граничните райони с Тайланд и Китай, в Качин, а също очевидно и на западната граница на държавата. В последните 2-3 години фокуса ни бе върху Качин и Ракан, защото поради а, текущия конфликт в Качин и значимото разселване, вътрешно разселване, до което доведе а, конфликта винаги сме имали осезаемо присъствие в щата Аракан, поради високото ниво на уязвимост, особено на популации в северна, на севера. Ще кажа няколко думи за Качин първо. Ние всъщност по време на тази неодавнаща мисия, неодавнашна мисия един от нашите събеседници беше мистер, министърът Аминс, когато и вие ще се срещнете, разбирам. Той изрази надежда за перспективите, перспективата на новия кръг от а, а, мирни преговори и стабилизиране на ситуацията. Въпреки това, аз изразих пред него нашите много дълбоки основателни тревоги по отношение на спазването на човешките права. Преждеговорившият подчерта, че все още а, съществуват а, а, въпроси, а, свързани с липсата на авторизиране на участието и присъствието на, на представители на ОНЕ в някои региони, където повече от хората, които са изгонени от родните си места в резултат от конфликта, са фактически в тези региони. По простата причина, че е много трудно да се получи необходимата разрешение за това. И по време на нашите срещи с министъра Мин и други министри, това беше само преди десетина дни. Ние повторихме неколкократно и поискахме а, една нова резолюция по този въпрос, поради несъмнените хуманитарни нужди в региона, защото наближава втори а, зимен сезон и там наистина са въпиющи хуманитарните нужди на тези хора а, неодавна, след 14 години, Върховния комисарят по човешките права можа фактически да, да, да може да получи достъп в а, някои от тези а, региони. И Червения кръст, представители на Червения кръст бяха допуснати там както в тези, така и в региони, контролирани от държавата. Ние сега преговаряме за възможността да проведем едно изследване в цялата, целия щат и да се одобри един план съвместно с властите като същевременно се осигурят ресурси за неговото изпълнение. Колко ще, а, време ще отнеме на този етап не е ясно. Но все пак това беше един пробив в резултат на 14 месеца преговори. Едновременно с това, както казах, хуманитарни ескорти бяха, конвои бяха а, допуснати от ОНЕ, от неправителствени организации, помощи в някои а, е, а, е, райони на неконтролирани от държавата е, области, но ще трябва да продължим да натискаме за такъв достъп. Сега за Ракай. Трябва да кажа, че се върнах а, с едни впечатления, че новото положение не е никак добро. То е толкова драматично, и защото в много от случаите то се превърна в една остра конфликтна ситуация. Ние имахме възможност да посетим няколко а, лагера в много далечни региони, където се стига само с корабче, пътува се 3-4 часа. В област наречена Пактун. Там има няколко лагера. Ние видяхме два от тях. 12 000 разселени, вътрешно разселени лица живеят там при лоши условия, без никакви с много лоши санитарни условия. И на нас ни стана ясно, че това е едно много неустойчиво положение и след 5-6 е, седмици, когато започне дъждовния период, е, тези територии ще бъдат е, наводнени. ние ще сме свидетели на подобно нещо, което видяхме в такива беженски лагери в Шри-Ланка. Преливащи туалетни, бебете, които се давят в тази туалетна. Това е нещо, което на всяка цена трябва да бъде а, а, изменено. Друг а, а, тревожен а, а, момент е а, това, че на хората не им се позволява да излизат от а, лагерите. Лагерите са охранявани, а, няма лекарства и не се позволява а, да се внасят лекарства. А, а и достъпа до тях е много труден поради тези а, ограничения, същевременно те са а, географски много недостъпни. Има остра необходимост да се преместят тези лагери на друго място. Лагерите, които са в рисково положение, в, още в идните седмици, за да се избегне положение, което дори сега е много тревожно, остро хуманитарно а, състояние. И това е едно от посланията, които аз недвусмислено а, отправих а, по време на нашата среща. Имах а, възможност да се среща с четирима различни министри. Друг въпрос. Ние поискахме правителството да предприеме спешни действия, свързани с продължаващата кампания на сплашване, на заплахи от различни радикални елементи от страна, от извън Ракан което осложнявало положението. И бяхме обвинени неведнъж, че помагаме само на мисулманското население. Това е изкривяване на информацията, това е невярна информация. С всичките си контакти с властите на Миянмар, аз обяснявах, че това не е така и че бълшинството от The recent waves of violence от хората, които са засегнати от а, насилието бяха мюсулмани, че това бе дори признато от министъра Амин а, на срещите ни. и на много от тях още от ранен етап бе оказана помощ от частни благотворителни дружества и от правителствени източници за по-добри жилищни условия. Ние посетихме някои от лагерите, където вече условията са приемливи, те имат дори поминък и им се оказват различни услуги. във всички от тези лагери, както казах, тези хора са отрязани от всякакви обществени услуги, те нямат никакъв поминък. Това са бивши рибари, те не могат повече да а, практикуват риболов, фермерите не могат да обработват земята, търговците не могат да търгуват. Наистина отчаиващо положение. А това а, означава, че че като първа точка в а, нашия дневен ред при всичките ни средства беше да искаме а, да се направи нещо по този въпрос и не само от гледна точка на човешките права, но и от економическа гледна точка. Тези хора трябваше по някакъв начин да се изхранват. А, а, а наистина те са и в много отдалечени райони, където е трудно да се достави хуманитарна помощ в тези отдалечени лагери ние наблюдавахме от е, изключително мизерна ни санитарни условия и нула здравеопазване. Хората умират, просто не им се предоставят е, а, а, никакво здравеопазване и те умират именно поради не, никакъв а, е, достъп до лекарства. Трудно е да бъдат е, насочени към болници, тъй като болниците в този регион не искат, е, отказват да ги приемат. Е, има една болница, където те биват насочвани, но тя си има свой капацитет и той вече е прехвърлен. Искам също така да кажа, че като другите а, оратори по тази област, ние от а, името на нашата генерална дирекция а, работим на много фронтове в Миянмар и искаме да насърчим продължаването на тази работа, но ние сме наистина загрижени. Това е една от посланията, които много ясно исках да отправя. Ние сме загрижени, че ако хуманитарните аспекти в река не бъдат а, а, разгледани и не се направи нещо по тях, това ще се отрази на целият процес на демократизиране на държавата. Ако хората нямат възможност да се движат, ако нямат достъп до поминък, а и като имаме предвид също, че в, а, а, а, при положение, при което десетки, сред тези десетки хиляди а, беженци, вътрешно разселени хора, голяма част са млади хора, а, а те са благоприятна почва за радикализъм. Това всичко може да доведе до осложняване и в момента усещаме едно силно напрежение там. Не изключваме нови вълни на насилие, ако спешно не бъдат решени още сега някои от въпросите. А два са въпроси, които ние искаме да наблегнем пред властите, че трябва да действат бързо. И, както казах, преместване на по-подходящи терени на тези а, тези лагери на разселени лица, на вътрешно разселени лица и също справяне с радикалните елементи, които са източник на голяма тревога и биха могли да а, обострят положението и да осложнат работата на държавните власти да действат в такава една ситуация. При положение, че има толкова много проблеми да решават. И на последна бележка, ако ми позволите, в краткосрочен и дългосрочен план всички ние чакаме резултатите от разследващата комисия която бе създадена от президента след е, силието от миналата година. Тази комисия получи мандат не само да разследва какво е, е станало в действителност, но и как ще, е, какво ще стане в бъдеще. Това стана ясно на една среща с министъра по емиграционните въпроси. И ние разбрахме, че скоро ще внесат доклад. Вече някои препоръки са дадени на президента да ги обмисли. И каквото и да излезе като резултат от тази комисия, ние смятаме, че ако не се вземат необходимите мерки, и то скоро, за да се примират различните общности и да се избегне удължаване на сегрегирането на една общност и създаването на ге... от превръщането на една общност в гето, а, т.е. ако не се вземат мерки да се излезе от тази ситуация, просто а, ни очаква повече трудности, още насилие и напрежение – със съответните последици, които ще има в хуманитарен аспект. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря ви, господин Кенчински, за подробното ви описание на положението там. Това е полезно като информация за нас, за бъдещата ни мисия, за да обсъждаме не само в политическия диалог положението на малцинството Рохингя, а и разрешаването изобщо на конфликта, остатъчните огнища на конфликт и помиряването на различните етнически групи. Госпожа Нилсен, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратка. Благодаря на всички взели отношение. Смятам, че разказаното, че чутото да е много интересно, особено за някой като мен, който ще бъде част от делегацията. Няма да се спирам вече на повдигнатия въпрос за междуетническото напрежение. Ще повдигна въпрос и се надявам да получа отговор правото на обучение, на независимо от правителството обучение. Това е основно човешко право. Не знам дали имате нещо, някаква информация за свободата на пресата в страната, тъй като става дума за правото на информираност. Извинете. Господин Туркиш, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз имах миналата година възможността да участвам в обмен с делегация от Китай. С делегация, извинете, от региона Чин в Бирма, Миянмай. този етнос, наречен Чин, е подложен на гонения. След това изпратихме писмо до върховния представител Катрин Аштън и получихме в отговор писмо, което продължавам да пазя. В писмото се благодари на колегите, подписали писмото до госпожа Аштан. И използвам всъщност да ви благодаря и на вас, госпожо председател, за това продължавате периодично да включвате в дневния ред дебат по този толкова тревожен хуманитарен проблем. Считам, че положението в Бирма, Миянмар е много по-сложно и сериозно не само от режима, управляващ страната, а и поради междуетническите конфликти. Бих искал да задам въпрос на представителите на правителството тук. Да ми кажат каква е ролята на президентската институция – в взаимоотношенията между различните общности, били те будистки, мусулмански или християнски. Дали те стимулират задълбочаването на различията между тях или точно обратното стимулират диалоги и взаимодействието между тях. Именно правителството следва да се яви в ролята на този посредник, особено ако има между етнически конфликти. А ги има. И накрая, госпожо председател, Обръщам се към вас с молба да продължавате все така от е, наше общо име да настоявате за разрешаване на положението в страната. Благодаря. Госпожа Егли има думата сега. Много благодаря. Много благодаря на организаторите на този дебат, именно в навечерието на нашата делегация в региона. За мен това изслушване бе изключително полезно и наученото е също много полезно. Благодаря за програмата на нашето пътуване. Смятам, че е много удачно разработена. За съжаление няма да успеем да посетим и смятам, че това е жалко. Няма да успеем да посетим и други региони. Разбрахме вече по какви причини. Аз смятам, че гражданите на региона трябва да почувстват нашата грижа към тях и за това всъщност бих искала да посетим всички тях. Получихме от администрацията указание, че можем да посетим само тези два региона а по каква причина всъщност не можем да посетим останалите. Ако това са ограничения на нашата администрация, то тогава бихме могли да им обясним ясно, че само половината от работата си ще успеем да свършим с една такава програма, а другата част от работата, която ще остане несвършена, е също толкова важна в зависимост от това какво иска да постигне Европейският съюз, що се отнася до грижата за гражданите. И сега минавам по-нататък. Опозицията постигна добри резултати на последните избори. И с оглед на тези изборни резултати, добри изборни резултати, опозицията как, на какво мнение е за те, цитираните тук толкова често между етнически конфликти. Обръщам се с този въпрос към присъстващите тук представители на опозицията или тези, които могат да а, имат мнение за това. Дали опозицията е за мирно и съвместно съществуване между етносите? Сега, къде смятате вие, че трябва да поставим ударение? Какво можем да направим, за да бъде посещението ни максимално полезно? Програмата вече изработена не може да се промени, но къде трябва да поставим акцента, за да бъде резултатът възможно най-добрият? Благодаря председателката. Благодаря. Само да ви кажа нещо за закона за средствата за масово осведомяване. Това не е включено в програмата, но сме заявили желание за среща с министъра по средствата за масово осведомяване. Благодаря. Имаме, имаме една много подробна презентация на представителите от а, е, малцинството Чин. Бих искала обаче да попитам и представителите на Европейската служба за външно действие до каква степен работите с представителите на общността Чин. Сега искам на свой ред да, пред, да се обърна към представителката на Асоциацията на жените от етноса Качин в Тайланд, за да ни представи нейната а, гледна точка. Когато бяхме на посещение в Качин, се срещнахме с делегация в навечерието на изключително остър военен сблъсък, нещо, което веднага поставихме е, на, в разговорите с министъра на отбраната. Той каза, че това не е планиран военен удар. Но че е абсолютно необходимо да продължава да има военно присъствие там, дори във времена на прекратяване на огъня. Затова бих искала да чуя от вас и като представител на правозащитна организация как гледате вие на това. Благодаря. Заповядайте. Uh, thank you, madam. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да ви запозная с е, актуалното състояние в региона. Международната общност присъства както започна демократичната реформа и пускането на политическите затворници от затвора с цел да се демократизира страната въпреки че тези действия трябва да бъдат признати и приветствани от международната общност, ние смятаме, че е жизнено важно да не забравяме за нерешените проблеми. Към момента военновременните престъпления и престъпленията срещу гражданското население продължават в Бирма, особено в по-отдалечените щати. Въоръжените сили подновиха офанзивата срещу независимата армия на Качин от 2011 година, като твърдят, че се опитват да гарантират сигурността на чуждестранните инвестиции. бяха подписани споразумения. Още 92-а бяха подписани такива споразумения. започна политическа реформа, но всички тези, които участват, не осигуряват политическите, економическите, културните и социалните права на Качин. Ние нямаме достъп да участваме на нито едно равнище. По време на а, бойните действия бяха допускани сериозни нарушения, бяха обстрелвани мирни граждани, имаше случаи на убийства, мъчения, опожаряване, грабежи и преследване на хората, отказ на достъп до храна и здравеопазване, опожаряване на къщите, сексуално насилие над жените – всички тези нарушения на правата на човека бяха системно провеждани срещу невинното гражданско население. И те съставляват нарушение на международното право, на Женевската конвенция и Римския договор. Всички тези нарушения трябва да прекрат... бъдат прекратени и в Качин, и в Берма. От Бирма. От 2011 година насам Асоциацията на Качин в Тайланд е... води записи за 64 случая на насилие над жени, извършени от 14 ти батальон на въоръжените сили. Половината от жертвите са били убити. няма начин да бъде търсено правосъдие за този род нарушение от страна на правителството. През 2011 година, на 28 октомври, една жена бе арестувана от военните в едно село в Бирма. Нейният съпруг и за са били от... и нейният съпруг е бил отведен под дулото на оръжията. Те всъщност са били, нейното семейство е са били единствено е свидетели на извършено насилие над нея но са изчезнали. Въпреки, че съпругът ти се е опитал да заведе дело срещу военните, през февруари 2012 година пред Върховния съд съда прекратява делото поради липса на доказателства. В крайна сметка съдията постановява, че не могат да бъдат предприяти никакви стъпки срещу представители на местната власт. Има нова комисия в парламента, нов председател, който да контролира прилагането на законите. И въпреки, че а, а, има жена председател на комисията за върховенството на закона, Нарушенията продължават в пограничните райони на Бирма и въоръжените сила на Бирма продължават да извършват тежки нарушения безнаказано. Нито един от тези случаи не се разследва и срещу никой от извършителите не са предприяти действия. През 2012 година бирманската армия засили офанзивата срещу основните бази на Качинската независима армия. Бе проведена масирана офанзива, която доведе до смъртта на 26 граждани, включително жени и деца. а, всички тези нарушения на правата на човека доведаха до това 260 села да са почти напълно или частично разрушени. Много хора са разселени вътрешно. Над 100 000 са те в щата Качин има 66 хиляди вътрешно разселени хора в вътрешността на страната, които живеят в пограничните райони без а, е, никакъв достъп до а, е, комунални услуги. И съвсем малък процент от тях са посещавани от международни хуманитарни организации поради тежките условия, то голяма част от населението на Качин измира. Необходимо е международната общност спешно да се намеси, да осъди тези тежки а, е, престъпления и да притисне бирманското правителство да прекрати военната агресия, да изтегли въоръжените а, части, и да намери решение на а, породилите тези проблеми, причини. Трябва да бъдат документирани престъпленията и извършителите, изправени пред съда за да се сложи край на насилието на бирманската армия над мълцинствата, като независима организация, която се застъпва за правата на жените, равнопоставеността и уважението в и извън а, Бирма, нашата организация би искала да отправи следните препоръки към Европейския съюз. Ние настояваме Европейския съюз да притисне правителството в Бирма да се сложи край на гражданската война, да бъдат разследвани тежките нарушения в етническите райони и призоваваме да бъде създадена анкетна комисия, която да разследва престъпленията срещу човечеството и военните престъпления, извършвани в Бирма. призоваваме за налагане, и повторно налагане на санкциите над Бирма и да участват представители на тези общности, на независимите организации в преговорите с властите, за да се гарантира спазване на економическите, социалните а, права на гражданите. И в заключение, предоставяне на хуманитарни помощи посредством общностни организации, които работят през граница, за да подпомагат вътрешно разселените представители на населението Качин. Благодаря ви. Ще вземем вашите препоръки. Доколкото разбирам, че преводачите ще останат, когато започнем разговорите за подготовката на посещението на делегацията, няма да просрочваме времето. Just... Благодаря. Просто един опит да отговоря на въпросите за посланията и то конкретните послания, както към правителството, така и към опозицията. Що се отнася до ситуацията в етническите райони, особено в Ракин. От жизнено значение Европейския, делегацията на Европейският парламент а, да изрази надеждата, че дискриминацията трябва да спре и че, това, че има очаквания както от правителствата, така а, и от опозицията да допринесат за това. И аз бих казал да се, бих казала а, да споделим тревогите си за липсата на разбиране и на състрадание към ставащото в щата Ракин. Част от работата на хората, които работят в областта на защита на човешките права е да предоставиш помощ не толкова на приятела, колкото на другия, който е в употреба, а в, който е в опозиция, извинете. И това е едно предизвикателство а, към опозицията. Ще бъде важно парламента да отправи това послание <clears throat> убедително. Президента Обама го направи на висок глас и много убедително при първото си посещение в а, а, Бирма но това може да стане и трябва да стане и то е спешно. А не по-малко важно е, господин Качински го каза много убедително, важно е да внушите на всичките партньори, с които се срещате, абсолютната спешност и неотложност на нещата. Като пристигнем в Бирма, дъждовния сезон ще е само на месец е, стояние от, е, по време и ние ще а, говорим най-много за заплахата за хилядите а, хора, които а, пребивават на такива официални, в такива официални местопребивавания, лагери, и че трябва да им се достави помощ по въздуха. Това е крайно неотложно. Достъп до тези хора и достъп до а, хората, които, достъп на хората, които могат да предоставят помощ. Но това е отговорност на, а, на правителството а, към тези хора. Дали ги признава за граждани или не, това не е, не е толкова важно. Това е отговорност на правителството а, да гарантира, че всички организации, които се явяват с цел да подпомогнат, да им бъде предоставена възможност да окажат тази помощ. Благодаря. Много накратко ще засегна въпроса за медиите. Посетих Бирма и в 2011 и в 2012 година. Срещах се с журналисти и усетих атмосферата, една нова атмосфера в полза на свобода на пресата и на всички други електронни средства за масова информация, а през 2010 година бе жизненно важен въпрос тогава на дневен ред да се премахне официалната цензура за всички средства за масово осведомяване. Повечето от тези промени свобода на пресата, закрила за журналистите обаче не са залегнали в съответни закони. И ще ви дам пример по, за това, което проистича от тази ситуация. Аз установих контакти с много хора, които изразиха, които разказаха за ситуацията в щата Ракан и Рангун и в резултат от а, своите разследвания тя бяха, те получиха заплахи за личната си живот, личния си живот и здраве и те имат нужда от а, закрила. Значи това са конкретни въпроси, свързани с свободата на средствата за масово осведомяване. Да, имаме цял списък от желани неща, които искаме да препоръчаме, но само ще кажа, че, че Приятелите ни в комисията вече говориха за необходимостта да се насърчи достъп на хуманитарните, да се осигури достъп на хуманитарните организации до тези хора и също да се а, пристъпи с действия по въпроси за помирението между общностите. а също и един закон за гражданството, който също би помогна за разрешаване на проблемите. И на последно място да а, настоим всички политически затворници да бъдат освободени. Различните организации имат различни списъци на тези а, политически затворности. И аз мисля, че правителството ще има лостове, за да освободи тези затворници. Вие последно. Uh, Благодаря, госпожо председател. Искам да поблагодаря на господин Токас за организирането на такова съвместно парламентарно действие, каквото е било пращането на писмо на вниманието на госпожа Кейтрин Аштън. Това е важно. Важно е за нас, защото нашият проблем рядко е център на внимание. След началото на реформите сякаш се оказахме малко позабравени и затова ценим много този жест на подкрепа. По въпроса за верската хармония и за това как различните религиозни групи си взаимодействат между общностното насилие или конфликтите са сред проблемите, с които трябва да се справи правителството и другите институции, които с бездействието или с невременното си действие всъщност ги благоприятстват. Фактът, че се дава предпочитание, очевидно такова, на будизма, има своите последствия. Министерството на религията, така да се каже, има специален мандат за стимулиране и слагане на първо място пред всички останали на будизма. Защо така се процедира и всъщност с, една такава, с едно такова действие се дискриминират всички останали? Как тогава можем да се стремим към стабилно и хармонично общество, когато институциите не работят в тази посока? Разбира се, че може да се реформират много области от обществения живот, но ако не се сложи край на законите, по силата на които държавни служители дискриминират де-факто и де-юре, то тогава няма никакъв смисъл от усилията. Ето за това трябва да се прикани правителството за действие и изкореняване на тези практики, вкоренени в самите институции. Благодаря. И накрая, дали може накратко да кажете как проследявате е, междуетническите напрежения и прояви на това? От името на Европейската агенция за Европейската служба за външно действие. Да, благодаря. Запознат съм с писмото, но не съм готов в момента да ви дам повече е, подробности, защото госпожа Аштън изготви отговора сама. Разбира се, че непрекъснато повдигаме въпросите за човешките права и за правата на различните етнически групи в всяка наша среща. Знам, че има проблеми и много сериозно, много насериозно взимаме докладите, които се включват в всеки две годишен обзор. Отбелязахме Отбелязахме, че в този документ се отбелязва спад след встъпането в длъжност на новото правителство. Това обаче не значи, че нещата вече не са черни и изведнъж са розови. По въпроса за етнос Качин, знаем, че текат в момента разговори. Преди няколко дена се проведе нов кръг от мирните преговори в Китай и следващия месец ще се проведе следващ кръг. Да се надяваме, че това ще доведе до близък край, до скоро слагане на край на враждебните действия и възцаряване на дълготраен мир. По въпроса за Ракань, хуманитарното положение е на първо място отговорност на правителството, разбира се, основната причина е дискриминацията. А дискриминацията пронизва всички прослойки на бирманското общество. Така че не само правителството, а и обществото като цяло, партии, организации носят отговорност за това. Благодаря, каза председателката, благодаря за това, че дойдохте и споделихте своите впечатления и своите препоръки. Ние ще изготвим доклад на свой ред, след като се върнем от посещението. Точка разни. Иска ли някой да вземе думата по този въпрос? Не, така че само ви обявявам, че следващото ни заседание е предвидено за 11 април. Приключваме днешното е, заседание. Тези, които ще пътуват е, за да... на мисията, ще се подготвят допълнително и подробности. Благодаря.